Бих искала да подчертая факта, че постигнатото споразумение между парламент, комисия и съвет е голям успех, тъй като всъщност означава удължаване на срока до 2014 година. Удължаване на срока относно пускането на пазара на биоциди. Това се дължи на Комисията по опазано околна среда в доста голяма степен, така че им благодаря за изиграната от тях роля. Удължаването на този преходен период е от изключителна важност, тъй като ще гарантира пускането на биоциди по законен начин на пазара. Надяваме се, че ще стигнем до споразумение още на първи прочит, за на първо четене, за да не надхвърлим с крайния срок на 2010 година. Ако удължим обаче срока, както имаме намерение да направим, това ще позволи да държавите членки да разполагат с достатъчно време до 2014 година, когато прегледът на директивата по биоцидите ще бъде приключен и тя ще влезе в действие. Нещо друго, което предлагам е максимален двугодишен срок за разрешаване чрез комитология на някои неразрешени досиета. До момента този срок бе безграничен, неограничен. А сега ще бъде до две години свързаните с опазването на данните аспекти, особено тези аспекти, които са свързани с употребата от някои фирми на лични данни от една държава в друга, тези бази данни са също изключително важни за нашата директива и ги получихме чрез посредничеството на Комисията по опазване на околната среда. Утре ще гласуваме на пленарно заседание, а след това ще се опитаме да получим съгласие на съвета за приемане на първо четене. Благодаря. Пан комисар. Благодаря. Сега от името на комисията, комисария Ставрос Димас има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа а, Сарбо за положените усилия и за това, че се опита да постигне споразумение на първо четене тази а, директива за биоцидните продукти от 1998 година. Комисията може да приеме постигнатия компромис. Идеята за преходен период от 4 вместо 3 години с максимум две години за по-нататъчно удължение. Благодаря ви. Благодаря. Този дебат върви много ефективно. Давам думата на Криста Клас от името на НП за две минути. Благодаря, господин председател, комисар Димес, дами и господа. Аз мисля, че всички трябва да сме горди, че такива са стандартите, които приемаме за хигиената. И приносът на биоцидите не трябва да бъде пренебрегват тук. Те ни помагат да се предпазваме от патогени елементи, от опасности не можем е, да, да ги пренебрегнем. Те са жизненно важни за нашето здраве. Разбира се, че трябва много внимателно да видим какви са е, елементите, които те съдържат. В някои случаи процеса на регистрацията за някои продукти не е завършен което означава, че те не могат да бъдат използвани. В, нач... в първото четено беше постигнато споразумение за удължаване на периода. Мисля, че се стигна до споразумение 2014 година. Защо толкова далече отиваме в бъдеще? Може би някои продукти няма вече да бъдат разрешени за използване. Мисля, че трябва да работиме малко по-бързо в тази насока. Комисията е, чакахме дълго време за това предложение, за преразглеждане на директивата за биоцидите, примерно дефиницията за критериите за разрешение. Е, също така данните за защита е, са свързани и с отговорността. Всеки, който произвежда или а, е, използва такива продукти, трябва да бъде отговорен, но това е много скъпо струващ процес. Той може да бъде финансиран само ако операторите са финансирано за, друг, за определен период от време и бъде предоставена информация. Що се отнася до хигиената, трябва трябва да внимаваме, да приемаме най-стрикните правила. Мисля, че комисията представя много ясен доклад, който отговаря на всичките изисквания. Благодаря много. Виторио Проди ще вземе от името на Алде. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето присъствие днес тук сред нас. Благодаря и за това, че ни давате възможност да обсъдим този документ. Знаем, че става дума за предложение за директива на Европейския парламент – стигнахме до извода, че е необходимо да удължим срока за преоценка, за да могат по-добре да бъдат оценени активните е принципи на някои биоциди. Това е всъщност в отговор на правилата, по които оперира пазара. Ето, за това изменяме директивата 98.8. Бих искал да направя някои бележки, да дам някои предложения и насоки и на размисъл. Защо сменяме видът инструмент? Защо превръщаме директивата в регламент? Тъй като по този начин, чрез регламента, ще можем да регулираме целият сектор във всичките 27 държави членки. Освен това, ще можем съвместно да използваме едни и същи данни. Така се процедира вече в случая на директивата РИЧ, например. В ам, случая на биоцидите трябва колкото се може повече да се ограничат изпитванията върху гръбначни животни данните, които отразяват подобен вид тестване, ще бъдат преследвани. Обмяната на данни ще ни позволи по-ефикасно да оценим намаляването на разходите при подготовка на документацията. Това ще се отрази благотворно както на националните власти, които приемат молбите, така и на малките и средни предприятия, които оперират в бранша. Освен това да не забравяме, че взаимно ще се признават лицензите и един биоцид, използван в една държава членка, може да бъде използван със същия успех в друга държава членка и при същите гаранции. Нещо друго. Хармонизация на сроковете за обработка на молбите. Всичко ще бъде по-просто. Особено ще бъде положителен резултата в някои по-усложнени молби, които се нуждаят от отделна оценка в отделните държави членки. По този начин ще отпаднат дискриминационните отношения в лоното на самата държава, в лоното на самия Европейски съюз, между държавите и употребата на биоциди във всяка една от тях. Очакваме, с други думи, от съвета и от комисията становище. Благодаря. Благодаря. Сега от името на група Независимост демокрация Урсула Крупа за две минути. Хармонизирането на законодателството за биоцидите в Европейския съюз е от особена важност, тъй като има голямо разминаване сега в нормите, прилагани от различните страни и това е вредно за човешкото здраве, както и за околната среда, предвид на либерализирания пазар. Този първоначален документ със срок на действие от 10 години е нереалистичен поради сложната процедура за регистрация на биоцидни продукти. Важно е да се гарантира а, безопасността. В някои случаи националните а, законодателства предвиждат а, гаранции за безопасност, но а, има и неефективни системи, което а, може да доведе до намаляване на търговията с биоцидни продукти. Що се отнася до активните съставки, които се съдържат в биоцидите, там има бързи промени. Освен това, те са устойчиви. Малките фирми могат да бъдат елиминирани от пазара и може да се формират монополи на пазара. годишния период, който може да бъде удължен допълнително с две години, което е важно за транспонирането. до 2014 година. Сега преминаваме към процедурата на а, спонтанни изказвания. Госпожа Ройтова има думата. Благодаря, господин председател. Въпрос към комисаря, защото съм на различно мнение. Комисаря казва, че ще може да се проведе регистрацията на тези е, субстанции пестициди, презервативи, консерванти и така на натата. До 2010 година няма да могат да го направят и се изненадвам, че ви трябват още 3 години, за да направите това. Това означава, че тази хармонизация на пазара трябва да изчака. Може би ще е хубаво, ако някои субстанции, внесени от е, азиатския пазар, трябва да напуснат нашият е, пазар. Мисля, че фактически е, ще направим възможност тези продукти да станат по-безопасни. Също така е, да имаме институт за експериментиране, за проверка, е, за да може да имаме и някакъв крайен срок за експериментиране на тези продукти. Господин Секерски, поради лошото тълкуване на законите, биоцидите изискват специално внимание. Докладчикът спомена, че преходния период до 2014 година за оценка на активните вещества, които се използват в биоцидите, е важен за регулирането на пазара. Законите, които ще престанат да бъдат в действие през 2010 година, могат да доведат до положение, при която някои от биоцидите да се окажат незаконни на пазара през преходния период. Пазара трябва да се контролира на национално ниво. Що се отнася до биоцидите, необходимо е да предприемем предпазни мерки, защото това са вещества, които а, могат да имат разрушително въздействие върху различни живи организми и а, техния ефект може да бъде а, непреодолим за много от тези организми. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Ставрос Дима за заключителни думи. Много благодаря. Много благодаря, господин председател. Бих искал и аз да благодаря на доклад Чицата, а и на преждеговорившите и техните градивни изказвания. Наистина, оценката на тези активни принципи, на тези активни вещества изисква повече време от времето, което наивно бяхме предвидили в началото. През 2000-та година се прие този законодателен акт и тогава нека да се признаем, че механизмите за оценка не бяха въведени веднага в действие, а едва след 4 години. Някои предварителни процедури бяха инициирани в началото за сметка на оценката, която започна по-късно 2004. Очевидно е, че при такова стечение на обстоятелствата националните, компетентните национални органи съответно също по-късно започнаха оценъчните си действия. Работата бе извършена по правилата, но така или иначе до 2010 година едва ли ще успеем да се справим с оценка на всички тези активни вещества, тези, които не фигурират в допълнителния протокол 1А на директивата. Тоест, преди 2010 година няма как да приключим. Нужно ни е удължаване на срока. Защо ни е нужно това удължаване? Просто защото, имайки предвид употребата на тези активни принципи, толкова широката им употреба, не бива да рискуваме да ги въведем на практика, без да сме сигурни в тяхната безопасност за здравето. От друга страна, данните, данните, които се подават с документацията за оценка на тези активни вещества. Те са строго поверителни фирмите, които не са предоставили необходимата информация, имат право да продължават да търгуват, да продават своите вещества на пазара до 2010 година. Това са така наречените free riders, гратищи, подлежащи на изключение. Повтарям, директивата ще бъде преработена в дълбочина. Това е ясно за всички ни, така го подчертахме и по време на преговорите. Освен това, Еврокомисията ще се занимае с този въпрос в общата глобална рамка на преработка на тази директива. Ще се обърнем и към секретарията на парламента с молба да го включи в протокола на днешното заседание повтарям, много неща ще се променят като например и обхвата, приложното поле, което ще включва и други биоциди. Ще създадем и необходимостта от съвместно третиране, обмяна на всички данни, така както постъпихме с директивата РИЧ и в духа на обмяната на най-добрите практики. Друг един пример, освен директивата РИЧ, който можем да следваме в нашия случай, директивата за фитофармацевтичните продукти. Господин председателю, Еврокомисията взима под внимание всички чути днес тук предложения и ще ги отразим ще ги отразим в разширението на обхватното поле на тази директива. Ще включим в нея всичко свързано и с опазването на поверителността на данните. Благодаря. Давам думата на госпожа Сарбо за две минути като докладчица. Много благодаря, господин председателю, благодаря, господин комисар. И аз искам още веднъж да благодаря на всички колеги, които взеха отношения, докладчика в сянка, който ми бе от голяма помощ. Наистина, наистина, тази директива е от особена важност. Всички говориха за нейната преработка, а пък аз сега искам да говоря за самата директива, тъй като мнозина я очакват. Тази вечер споменахме за сроковете и тяхното удължаване от 3 на 4 години. Не е желателно, никой не го иска, но е по-важно така да постъпим, защото ще ни доведе до гаранция за безопасността на продуктите, които са на нашия пазар. Благодаря ви, значи, още веднъж за разбирането и както вече казах в началото, очакваме, очакваме преработката на тази директива за биоцидите. Благодаря. Dichiaro конклуза la дискусионе конжунта и la вотационе Благодаря. Дебата приключва и утре ще гласуваме този доклад. Благодаря ви.